Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, колеги, das ist die erste Sitzung това е първото заседание на Комисията по бюджети за тази година. И за това, въпреки че вече видях почти всички ви през този месец, още веднъж ви пожелавам успешна нова година. Предстои ни усилена година. Нашата комисия винаги работи усилено, така че 2012 няма да е изключение. За мен е чест да обявя началото на първия тур от изборите. Изборите за ново ръководство на нашата парламентарна комисия. Както знаете, пресполовихме мандата си и за това предстои избор на ново ръководство. Имам удоволствието да обявя първия тур на изборите за председател на комисията ни. Also, ich muss formell fragen, Съгласно правилата, следва да попитам дали някой от политическите групи желая да издигне своя кандидатура за поста председател. Салвадор. Yes, uh, chairman, uh, Госпожо председател, ЕНП би искала да издигне кандидатурата на Ален Ламасур за председател на Комисията по бюджети. Председателката ЕНП предложи кандидатурата на Ален Ламасур има ли друга политическа група, която би искала да издигне своя кандидатура? Няма. Следователно можем да потвърдим избора на Алан за председател с аплодисменти. Herzlichen Glückwunsch! Честито бе избран с единодушие. Merci, Благодаря, уважаеми колеги. Благодаря ви за доверието. Юта не ме попита дали приемам това предложение. Приемам го и ви благодаря за подкрепата и доверието. По-късно ще кажа още нещо, след като изберем останалата част от бюрото. Сега искам да ви предложа да изберем първия заместник председател. Има ли кандидат за първи заместник председател? Гранфен. Юта Хауг. Да, господин председател, искам да предложа Юта Хауг. Благодаря ви. Има ли друг кандидат или друга кандидатка? Не. В такъв случай ви предлагам да изберем Юта Халк, първи заместник председател. Благодаря ви. Поздравявам я. За длъжността втори заместник председател има ли кандидатурата? Карла Гунт. You, Благодаря, господин председател. От името на либералите искам да номинирам нашия нов колега Джордж Лайън. Благодаря ви. Добре е дошъл на Джордж Лайън сред нас. Има ли други кандидатури за този пост? Не. В такъв случай обявяваме Джордж Лайън за избран заместник-председател. Поздравления, скъпи колега. Э, за трети заместник-председател има ли кандидатура, Салвадор? E like propose... ЕНП иска да предложи Жан-Люк Деян. Благодаря ви. Мисля, че Жан-Люк приема това предложение. Има ли други кандидатури за тази длъжност? Не. И така заявявам, че жан Люк Деен е преизбран за трети заместник-председател на комисия бюджет. Поздравления, Жан-Люк. Enfin pour... И накрая за четвърти заместник председател. Гранд Ферм. Искам да предложа Ивайло Калфин. И... Благодаря ви. Ивайло приема предложението. Има ли други кандидатури? Не. И така ви предлагам да считаме, че Ивайло Калфин е избран за четвърти заместник председател. Преизбран. Поздравления. Ивайло. Поздравления, Ивайло. Мерси. Благодаря, скъпи колеги. Сега вече бюрото е пълно. То ще има честа да ръководи работата на комисия бюджет следващите две години и половина. Със сигурност това няма да бъде най-лесният период от нашия мандат. Но мисля, че постигнатите до сега резултати в, при много трудни условия по време на първата половина от нашия мандат би трябвало все пак да ни вдъхнат оптимизъм и доверие за начина по който ще продължим да работим заедно. По време на тези две години и половина се наложи да се справяме с безпредседентна, трудна финансова и бюджетна обстановка. Благодарение на нашите докладчици, на нашите координатори, на нашите сътрудници. Тук искам да отдам дължимото на всички наши асистенти, на всички наши сътрудници и помощници. Наистина успяхме да упражняваме пълноценно бюджетната функция, която се предоставя от Лисабонския договор на Европейския парламент. Между другото, успяхме и да получим следния успех. Започнахме сериозните преговори по следващата финансова рамка и именно парламента вече може да работи наистина пълноправно и на равна нога с съвета. За първи път такива преговори засягат и самите ресурси на общностния бюджет и по-специално разходите. Искам да ви благодаря за екипния дух и за личностните качества, които бяха проявени в досегашната ни работа. Надявам се, че така ще продължи до 2014 година. Във всеки случай аз ще положа усилия за това за да бъдем все така ефективни и да продължим да работим приятелски и в добро настроение, ще добавя. Колкото по-трудна обстановката, толкова по-необходимо е да запазим добро настроение. И така, драги колеги, всъщност разгледахме първата точка от дневния ред – Следва приемането на дневния ред. Има ли някакви забележки? Ако не, ще считаме, че дневния ред е прият. Сега, що се отнася до разпределението на темите в днешния ден, между сутрешното и световното заседание. Доколкото разбрах, Жан-Люк Деян предпочита да говорим със собствените ресурси тази сутрин, докато той ще присъства, ние ще се съгласим с това предложение. Освен това, госпожа Грелие, която е докладчик в Сянка от страна на социалистите по доклада на нашия колега Алфонси за споразумението за риболова с Мозамбик, не виждам тук нашия колега Алфонси. Ще го попитаме. Госпожа Грелие би е, предпочела този въпрос да се отложи за след обед. Алфонси го няма, госпожа Грелие също. В такъв случай наистина ще се опитаме да разгледаме въпроса в тяхно присъствие не след обед. И така, благодаря ви. Припомням, че силният момент на днешното ни заседание ще в 15 часа в продължение на един час и по негово искане ще изслушаме комисар Левандовски, който иска още в началото на годината от любезност, но и от е, приятелски чувства да размени мнения с комисията за бюджета по проекто бюджета от една страна за 2013 година и преговорите за финансовите перспективи. Трета точка – съобщение на председателя. Получили сте ги е, писменно. Искам само да ви съобща, че нашия, наш колега от група АЛДЕ, колегата Тойлер, бе избран е, в бюджетен контрол, а неговия предшественик Ян Мулдер става първи заместник председател на тази група. Или може би не първи, но всеки случай заместник председател. Наистина, да, очудих се, защото остават много либерали. Извинявайте, явно има грешка. Във всеки случай, съвсем егоистично се радвам, че Ян Молдер ще може да посвети повече време на комисия бюджет. Четвърта точка – одобрение на протокола от предишните заседания. Те са ви раздадени и съгласно обичайния ред. Ако няма бележки до края на нашето заседание, ще считаме тези протоколи за одобрени. Междувременно колегата Алфонси си присъедини към нас. Има ли някакъв проблем вашия доклад да мине след обед? Благодаря ви, няма проблем. Благодаря ви госпожа Грелие, която е докладчик в сянка от групата на социалистите, не може да присъства тази сутрин и пожела това отлагане. Благодаря ви за това, че приехте. Сега преминаваме към пета точка, а именно приоритетите на парламента за бюджета за 2013 година. Първо трябва да осведомя комисията, че координаторите са се споразумели по разпределението на двата доклада за бюджета за 2013 доклада, засягаш бюджета на Европейската комисия, ще бъде поет от Джовани Лави, а доклада за другите институции от Дерек Вон. И сега ще дам думата веднага на Джовани, за да ни сподели първите си впечатления от изработването на бюджета за следващата година. Джовани. Грация, президенте. Ми консента прелиминарmente. Благодаря, Господин председател, позволете ми да ви благодаря на вас и на координаторите за доверието, което ми гласувахте, като ми възложихте тази задача. Не ще е и дума, че ще се опитам да положа максимални усилия да се справя с нея, да защитя интереса на европейските институции и на европейските граждани. Трябва да започнем разискванията за бюджета за 2013 година, като обсъдим трудната финансова и економическа ситуация, в която се намира Европа в момента. Не можем да не отчетем този факт. Трябва да отчетем неизбежните отрицателни последици от кризата, неизбежното и отрицателно въздействие върху заетостта и финансите. Това несъмнено ще се отрази върху бюджета в момент, когато Европа трябва да предприеме бързи и ефективни действия в отговор на кризата. Ясно е, че преговорите по бюджет 2013 година ще са трудни. Подобни преговори винаги са трудни, когато средствата са ограничени, а предстои да се финансират редица политики, да се постигнат редица цели. Но трябва да отчетем всички тези трудности, трябва да се опитаме да изготвим ефективна стратегия за економическо възстановяване. Насоките ще представляват първият официален документ, издаден от Европейския парламент. В него трябва да очертаем целите на парламента. Те трябва да са ясни още от самото начало на работата ни, както и политическите ни приоритети – Ясно е, че преди да изготвим насоките, които ще внеса на следващото заседание на нашата парламентарна комисия, ще трябва първо да споделим някои общи първоначални впечатления. Ще споделя тези свои впечатления с вас, за да получа обратна връзка, която ще взема предвид при изготвянето на насоките. Основен приоритет при изготвянето на бюджети във времена на криза са естествено строгите економии. Трябва да се реализират строги економии, същевременно обаче трябва да очертаем и приоритетите, по които следва да предприемем действия, за да осигурим стабилно и устойчиво възстановяване на економиката. С оглед на стратегията Европа до 2020 година искам да се съсредоточа върху някои основни аспекти, като растежа и заетостта. За растежът и заетостта са онези фактори, върху които трябва, според мен, да поставим ударението, тъй като в положение на криза има неблагоприятно въздействие именно върху растежа и заетостта. Това се отразява от своя страна на гражданите. Мисля, че трябва да наблегнем и върху малките и средни предприятия, тъй като те са стратегически инструмент за развитие. Двама от трима работници в Европейския съюз работят в малко или средно предприятие. МСП са гръбнакът на економиката – това са целите, върху които трябва да се съсредоточим, според мен, през 2013 година, за да върнем европейската економика обратно към растежа и развитието, за да разкрием работни места, за да осигурим работни места за всички млади хора, които навлизат на пазара на труда, но все още не са успели да намерят постоянна работа. Мисля, че за момента не е необходимо да обсъждаме отделните функции. Ще направя това, когато изготвя насоките за бюджет 2013 година. Така ще имаме възможност да се консултираме и с другите парламентарни комисии и да направим по-подробен анализ на по-късен етап. Ясно е обаче, че трябва от страна на Европейския съюз да отправим ясно послание, а именно, че средствата, разходвани на европейско равнище, пораждат добавена стойност. Едно евро, разходено на общоевропейско ниво, има много по-висока възвръщаемост от едно евро, разходвано на национално равнище. В рамките на европейското полугодие трябва да установим синергия между националните бюджети – като вземем предвид структурните разлики между тези бюджети и бюджета на Европейския съюз. Това ще ни помогне да инициираме възстановяване на економиката. 2013 година ще бъде седмата година на финансовата перспектива. Това ще е последната година по тази поредица програми. Трябва да отчетем резултатите постигнати по тях. Трябва да вземем предвид и опита, който натрупахме при последната помирителна процедура за бюджета през 2012 година. Все още добре си спомняме този опит, трябва да се получим от него за бъдещето. Трябва да вземем предвид опита на Франческа Балцани, на Сидония и да го използваме като отправна точка за по-нататъчната си работа. Всички осъзнаваме, че във времена на криза държавите членки при изготвянето на бюджетите си за 2013 година ще следят отблизо и ще наблегнат особено на средствата и плащанията. Трябва да наблюдаваме напредъка по плащанията, трябва да гарантираме, че всяка държава членка внася своя справедлив дял, така че да не се влуши ефектът от кризата. Надявам се, че всички ще можем да си сътрудничим, за да приемем бюджет 2013, който от една страна да се основава на строги економии, но от друга страна да финансира инициативи за растеж и заетост. Благодаря, господин докладчик. Сега ви предлагам да чуем Дерек Вон, който ще бъде докладчик за другите институции и по този начин след това ще разискваме общо нещата ще разискваме как се представя подготовката за бюджета за 2013. Дерек, заповядай. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите за това, че ме номинираха за тази позиция. Радвам се, че мога сега да поема тези задължения. Колегата ми помогна да поставя нещата в контекст и аз ще следвам тази линия. Европейския съюз е в ситуация на криза и ние не трябва да забравяме това, когато определяме бюджета на парламента и на останалите институции. Вчера комисар Левандовски изпрати писмо до всички институции, с което ги приканва увеличението за 2013 година да е по-малко от 1,9%, което всъщност е инфлацията за този период, поне така се смята. Още нещо. Колегите вероятно са видели графика на работа. Графика е доста стегнат, не са дълги сроковете. Защо? Защото от една страна трябва да се споразумеем по насоките преди бюрото да даде своите прогнозни оценки. Колегите помнят, че миналата година беше обратното и ние не искаме сега това да се случва. И още нещо, свързано с графика, трябва да се споразумеем по прогнозните оценки преди края на март. Трябва да ги дадем на комисията, за да може комисията да ги включи в проекта на бюджет през април. По тези две причини сроковете са много кратки. По отношение на проекто доклада, колегите вероятно са видяли копие и разполагат с такова. Първия параграф, на който ви моля да обърнете внимание, е номер едно, най-отдолу на страницата. Това всъщност е ключовия параграф. Тук, тук призовавам за замразяване на бюджета на всички институции. Естествено, искам да оставим малко пространство за маневриране. Не казвам, че това трябва да бъде абсолютно замразяване или замразяване до известна степен. Естествено, че трябва да се финансират поетите задължения. Когато говоря за замразяване, трябва да има известно пространство за маневриране, за да може да преговаряме както трябва. Освен това, казвам, че трябва да се направят известни спестявания в бюджета на парламента. Бих искал да направя малко по-масштабни предложения относно областите, в които може да има спестяване. Започвам на страница втора, където говоря за спестяване, когато става въпрос за човешки ресурси, организация, технология и сгради. Вчера чухме в Комисията по бюджетен контрол представители на Комитета на регионите и на Економически и социалния комитет и те не казаха, че работят заедно в много области и така спестяват средства. Мисля, че този пример може да се използва. По-надолу говоря за други възможности, включително за тези неизпълнени използвани бюджетни редове. Много често имаме средства, които не се използват и аз мисля, че трябва да се обърнем към тези бюджетни редове, за да постигнем допълнителни спестявания в бюджета на парламента. В параграф 9 говоря за замразяване по отношение на пътуванията и отделните средства за депутатите. Мисля, че трябва да действаме бързо, но така или иначе само за 2013 година. Още по-надолу на страницата в точка 11 говоря за политиката на строителство. Тя е доста спорна с оглед на миналото, мисля, че трябва да сме открити, да сме прозрачни. В последната част на този параграф казвам, че не трябва да има строителни проекти до края на този мандат. Вероятно колегите ще се съгласят. В края на миналата година приехме редица строителни проекти. Сега обаче трябва да коригираме нещата и не трябва да приемаме нови проекти до края на мандата. Връщам се малко назад към точка 7. Това е точка, която е част от проекто доклада. Може би ще обърнете внимание тук. Призовавам за независима оценка на бюджета на парламента. Колегата Владимир Манка, когато беше докладчик, отправи подобно искане, но това не се постигна. Много е важно да има външни лица, които да разгледат бюджета на парламента и да направят предложения, да дадат някои идеи за това къде може да има спестявания. Ако колегите са съгласни, можем да обсъдим кой може да е този външен оценител и как да се направи тази оценка. Това общо взето е от мен на господин председател, по отношение на бюджета на парламента. Що се отнася до останалите институции, аз ги призвавам да замързят своите бюджети, но отново оставам възможност за маневриране. Казвам, окоръжава се замразяването, но не се казва задължително. Отчитам, например, че Европейския съд ще бъде поставен под сериозен натиск и може да има нужда от допълнителни ресурси. Отново казвам, призовавам за замразяване, но оставам и възможност за преговори. Това са моите насоки. Те са доста кратки. Мисля, че на този етап е важно да имаме насоки, но те да са кратки. Надявам се, че колегите ще сътрудничат и няма да осложняват твърде много текста. Благодаря. Благодаря, скъпи колега. Благодаря на двамата докладчици. Бих искала и аз да подчертая, както и те го направиха, че сроковете са съвсем строги. И трябва да ги спазим при разработването на тези основни насоки. Аз през декември се обърнах към координаторите и ги попитах дали искат да подновим този начин на работа Сега във връзка с бюджета за комисията, трябва ли да ги подготвим преди комисията да подготви бюджета си? И координаторите ми отговориха положително. Те считат, че от политическа гледна точка е необходимо парламента да изрази позиция на пленарно заседание, да изрази препоръката си още в началото на годината. Това ни задължава да спазим един много строг график. Виждате го е, във вашия бюлетин. И сега за този първи доклад на Дерек Вон ще кажа, че ще трябва да гласуваме по време на следващото ни заседание. Ейдер, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Господин Лавия го каза. Вярно е, че Економическата конюнктура е много трудна в момента в Европа, така че всички тези бюджетни дебати са затруднени. Ясно е, че трябва да се приспособяваме и то с сериозни размери. Но нашия бюджет не е дефицитен бюджет, така че все пак трябва да запазим посоката в сравнение с това, което сме правили до сега не можем, няма да искаме невъзможни неща от името на парламента, няма да искаме неоправдани увеличения, не сме го и правили, няма и да го правим. Но все пак трябва да продължаваме да работим в много важни е, области, например е, науката, изследванията и така нататък. За това трябва да е, искаме сериозен бюджет. Е, така както и държавите искат бюджет за справяне с кризата. Това са важни моменти и за заетостта, В момента най-силно страдат от дефицитите младежите. Сега вярно е, че има криза, но бюджета трябва да се разглежда като подкрепа, като инвестиция, като възможност да се финансират политиките, които ние всички от толкова дълги години искаме да осъществим, за да изпълним е, идеята за Европа 2020 година. Просто стратегията Европа 2020 няма да може да успее, ако липсват пари. Това не е нещо ново. И миналите две години бяхме в същото положение. Парламента остава съвсем разумен в искането на увеличение. Искали сме увеличение само там, където наистина се налага. И мисля, че и сега трябва да действаме така. Трябва да видим наистина какво ще бъде предложението на комисията. И Европейския парламент, разбира се, ще се произнесе. Но все пак нека да задам няколко въпроса, отправени към комисията. Може би някои от вас разполагат с съответните е, данни. Харватия се присъединява към нас през юли. Това е още една държава. За нея също ще трябват е, инвестиции. Тази държава ще работи тук в парламента, както и в другите институции. Разбира се, това означава и допълнителен разход но нека да го наречем допълнителна инвестиция. Така, тези пари, от които ще се нуждаем за включването на Харватия, откъде ще ги намерим? Дали ще променим финансовата перспектива, както го направихме и за предишните разширения? Какво е предложението на комисията в представянето на бюджета? Дали ще отчетем присъствието на Харватия? дали ще се внасят изменения през юни или през юли, когато вече Харватия влезе. Просто искам да знам как ще се случи и какво се предвижда. Благодаря благодаря. Мисля, че Харватия ще бъде наистина сериозна тема за дискусии и във всяка институция, и междуинституционално. Салвадор Гарига, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Случайността направи така, че първите две изказвания по бюджета за 2013 година бяха на испански. Това е добре. И така поемам штафетата и вземам повод от казаното от господин Лавия. Економическата криза вече трае няколко години. Първият въпрос, който трябва да си зададем а той е свързан с задачите ни за 2012 година, е именно в каква степен бюджета на Европейския съюз допринася за смекчаване на финансовата криза за държавите членки предишните години. Мисля, че това е доста важен въпрос. Ролята на общностния бюджет. Ние не изразходваме, ние инвестираме. А инвестицията винаги създава растеж и нови економически възможности. Така трябва да се разглеждат нещата и така трябва да се насочат за следващата финансова година. Трябва да се разглежда като бюджет на инвестиции, така както и колегата Волан каза. Нашата група подкрепя това виждане. Бюджетът е, може да предвиди спестявания именно в администрацията и това може да се случи във всички институции. Административните разходи могат да бъдат е, намалени. Разбира се, не кой знае колко, но трябва все пак да покажем на общественото мнение в Европа, че можем да намалим административните разходи, като увеличаваме делът на инвестициите със сигурност трябва да бъде економичен бюджет, но този термин строги економии няма непременно отрицателен нюанс. Економия означава умереност в увеличаването на плащанията. Това означава обикновено в бюджета съкръщаване, но за нас това означава по-скоро една по-добра насоченост на бюджетните редове, за които ще предвидим леко увеличение в инвестициите. Нека да не забравяме, че в националните бюджети единствената част, която се увеличава за 2013 година, е частта свързана с прехвърлянето към европейския бюджет. Това в никакъв случай не бива да загубваме от поглед, когато започваме преговорите с съвета. Така че е, намаленията е, в националните бюджети са намалени изплащания, докато при нас е по-скоро по-оптимално определяне на целите, за които ще изразходваме. Е, мисля, че сме още на много ранен етап в бюджетната процедура и сега трябва просто да подкрепим нашите двама докладчици. Лавия и Вон. Така или иначе ще се отнесем възможно най-конструктивно към тези преговори, като разбира се целта е да стигнем до помирителната фаза с ясна позиция, за да достигнем до желания резултат. Не трябва да се повтаря померителната процедура от миналата година. Трябва този път наистина да стигнем до там с много ясни идеи какви са реалните цифри в държавите членки по изпълнението. Иначе ще се окажем отново в ръцете на съвета. Това е нещо, което наистина всички искаме да избегнем. Благодаря, Салвадор. Мисля, че последното ти изречение се споделя от всички, които участваха е, в това помирително заседание. И това наистина е въпрос, който ще трябва да обсъдим и не след обед, заедно с комисар Левандовски. Както проблема за е, използването на поетите задължения, както и е, темпото на на изпълнение, защото наистина по време на последното помирително заседание имахме сериозни проблеми. Карл Хаглунд. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да поздравя вас и другите колеги на трибуната с избирането ви за членове на ръководството на комисията. От името на нашата група Нашият координатор по бюджета е господин Алваро. Той днес няма да е сред нас, но активно ще се включи в процеса. Благодаря и на господата Лавия и Вон. С задоволство отбелязваме, че успяхме да излъчим постоянен докладчик за остатъка за разплащане. Има много поети ангажименти, но има проблеми с плащанията. Миналата година възникна такъв проблем, когато съветът отказа да извърши плащания. Трябва да обсъдим този проблем, особено в контекста на предстоящите преговори за многогодишната финансова рамка. Трябва да обсъдим въпроса, за да избегнем подобен проблем в бъдеще, например по време на преговорите за бюджет 2013 година. Що се отнася до общия економически контекст, с радост отбелязвам, че господин Лавия спомена строгите економии. Необходими са такива економии. От друга страна обаче, както каза и докладчикът, трябва да сме наясно, че разходването на средства е източник на растеж. Миналата година нашата група предложи съкръщения, за да се вместим в общата рамка на ангажиментите и плащанията. Същевременно предложихме акцента да се прехвърли върху насърчаването на растежа. Със сигурност ще представим подобни предложения и тази година, особено що се отнася до остатъка за разплащане. Мисля, че някои от миналогодишните ни предложения ще са актуални и тази година. Въпросът с остатъка за разплащане е деликатен за повечето колеги. Ще подемем инициатива за да обсъдим и възможностите за прехвърлянето на акцента върху насърчаването на растежа без същевременно да се увеличава размера на средствата. Господин Гебранди ще направи коментари по онази част, за която отговаря господин Вон. Благодаря ви, господин Бокош. Президент. Благодаря, господин председател. Искам само накратко да предупредя господин Лавия да не поставя бюджета в нереалистичен контекст. Насърчаването на растежа и заетостта посредством на бюджета не е възможно днес. Има две причини за това. Първо, размерът на бюджета на Европейския съюз е прекалено малък за тази цел. Целта на този бюджет е не да се насърчават растеж и заетост, а да се реализират инвестиции в определени области, така че да се забави подриването на пазара на труда, да се смекчи неблагоприятното въздействие от кризата. Второ, в настоящия момент дори националните бюджети не могат да внесат особено голям принос към насърчаването на растежа и заетостта. Нека вземем за пример двете страни, за които говориха почитаемите колеги – Испания и Италия. Испания и Италия в момента не могат да си позволят да увеличат бюджетните си разходи. Дори напротив, на първата страница на El País вчера бе заявено, че в Испания ще бъдат съкратени половин милион работни места. Тези съкръщения са свързани с кризата. Новоизбраният министр-председател Мариано Рахой няма друг избор, освен да следва политиката на строги бюджетни економии. Вследствие от това ще се увеличи процентът на безработицата. Като вземем предвид това, както и факта, че цялата еврозона, може би дори целият Европейски съюз, са в ситуация на рецесия, като вземем предвид също така, че целта на бюджета на Европейския съюз е не да насърчава, да създава растеж и работни места, а да подпомага области като образованието и новаторството, както и да смекчава някои неблагоприятни въздействия, последици от кризата, то не можем да очакваме, че европейският бюджет ще генерира растеж. Можем обаче по-точно да очертаем приоритетите си по отношение на разходите, в кои области следва да разходваме повече средства и в кои области следва драстично да съкратим разходите си. Ето защо съм напълно съгласна с Дерек Вон, който заяви, че е желателно да се замразят разходите, като се запази известен марш за маневри. Горещо бих препоръчал на колегата да запази растежа като основен приоритет. Следствие от присъединяването на Харватия трябва силно да намалим разходите си за администрация, сграден фонд и инфраструктура. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nochmal auch Ihnen. Благодаря, господин председател. Също искам да ви поздравя с избирането ви за членове на ръководството на групата. Ще започна с разискването, което се проведе миналата седмица в Страсбург с голямо мнозинство бе отхвърлен така наречения бюджетен пакт, ще цитирам един колега от групата на консерваторите Елмар Брок. Според мен той направи едно ключово твърдение, а именно, че трябва да реализираме не само економии, но и да предприемем реални действия по извършването на структурни реформи, както и да реализираме целенасочени инвестиции. Парламентът с голямо мнозинство застана на тази позиция. Тя визира политиката на държавите членки. Тя трябва да залегне и сред нашите приоритети в областта на бюджетната ни политика. С 521 гласа, т.е. с много голямо убедително мнозинство, парламентът застана срещу бюджетния пакт. Какво означава това за нашите разисквания? мисля, че трябва критично да подходим и към подхода, който приложи мнозинството миналата година по време на преговорите с съвета. Още веднъж ще използвам за отправна точка казаното от господин Брок, а именно, че Европейският парламент, съветът и комисията трябва да поставят в основата на политиката си стратегията Европа до 2020 година. Трябва да се реализират целенасочени инвестиции именно в тази стратегия в области като инфраструктура, устойчив растеж, новаторство и научно-изследователска дейност, образование. В резултат от подобни инвестиции ще стимулираме и растежа и заетостта. Държавите членки се намират в положение, което е повече от трудно, както посочиха всички колеги. Върху тях се оказва огромен натиск за реализиране на економии. Възможно е обаче държави да стигнат до ръба на пропаста в резултат от прекомерни економии и в положение на липса на стимули. Не съм против политиката на економии, но когато тя се прилага едностранчиво, това води до проблеми. Ще ви дам за пример Гърция. Трябва да се постигне разумен баланс между економиите и инвестициите. Съветът оказва огромен натиск върху нас, заявява, че след като всички трябва да пестим, ние също трябва да се включим в процеса. Проблемът е обаче, че европейският бюджет е балансиран. Свръхзадлъжнели са държавите членки. Това е един много важен аргумент, въпреки че съветът не желая да го приеме. Аргументът е важен с оглед на бъдещите ни действия и приоритети. Смятам, че в контекста на стратегията Европа до 2020 година можем да изложим много добри аргументи за увеличаването на размера на бюджета в определени области. Това ще допринесе за постигането на целите по стратегията. Решаващият въпрос е дали да поемем този курс. Това ще доведе до конфликт с съвета и опасност от поражение за нас можем да си продължим и по-старому, като кажем, че така или иначе няма да можем да се наложим срещу съвета, че няма смисъл да се опълчваме срещу него. Можем да приемем целевите стойности, зададени от съвета. Но Господин Бокруш, колегите социалисти и аз заявяваме открито, че трябва да очертаем приоритети и в резултат от тези приоритети трябва да преразпределим средствата по бюджета. Стратегическият въпрос е следният. Или да увеличим средствата в някои области, което ще доведе до известно преразпределяне, или да не настояваме на позицията си, да приемем позицията на съвета, тогава тук на вътрешно ниво трябва да преразпределим още повече средства. Трябва да си отговорим на въпроса, коя от двете стратегии да изберем. В противен случай ще се стигне до положението, в което се намирахме през ноември. Тогава не бяхме в особено силна позиция. Сега ще направя коментар показаното от колегата Вон. То бе много важно. Бюджетът на комисията трябваше да бъде повишен в известни области. Ние обаче трябва да сме много внимателни по отношение на нашия бюджет. Господин Вон предложи и по-предпазлив, по-внимателен подход към Съда на Европейския съюз. Принципно трябва да си наложим самоограничения по отношение на бюджетните си разходи, трябва да разгледаме и процента на освояемост, да видим в кои области трябва да се повишат ефективността, да се усъвършенства управлението на средствата. Като цяло трябва да се стремим към максимална ефективност на освояването. За целта трябва да се получим от миналите си грешки в тази област. Но същевременно трябва да приемем един бюджет насочен към инвестиции. Трябва да видим какво можем да направим за по-доброто прилагане на стратегията Европа до 2020 година. Това е много важно и за имиджа на Европейския съюз. Благодаря, госпожа Андреасен. You, Благодаря, господин председател. Поздравления за това, че ви избраха отново за председател на тази комисия. Това е четвъртия бюджет, в който аз участвам. Отново започваме този процес без да знаем как фондовете на Европейския съюз точно са помогнали на економиките в Европейския съюз. Нямаме никаква представа. Господин Гарига каза, че мисли, че фондовете и европейските средства са помогнали на страните да излязат от кризата, но той няма никаква реална информация. Хелга каза току-що, че трябва да инвестираме, за да може економиката да расте. Къде обаче да инвестираме? Минималната информация, която трябва да имаме, когато ще инвестираме, е как тези фондове са работили в миналото и дали те са допринесли за растеж в тези страни. Програми като Фонда за приспособяване към глобализацията, в които са инвестирани много средства, са пример за това, че ние не знаем доколко хора са достигнали тези средства. Не знаем дали те са стигнали до реални лица, до компании, не знаем колко от тези лица са получили ново работно място. Нямаме никаква представа, а пък много средства се наливат. Искам да дам един пример. Гърция, например, откакто се е присъединила към еврото, е получила 16 милиарда евро от Европейския съюз само по структурните фондове. Как са използвани тези средства? Изглежда не са използвани за да се разрасне економиката. Вероятно са използвани за да нарасне потреблението. Мога да направя списък с средства по структурните фондове, получени от страни, които са в криза в момента. Къде са отишли тези пари? Ние не искаме да слагаме по-голямо бреме върху данакоплатеца, просто за да наливаме тези средства в празното. Големи бюджети, само че не знаем къде отиват парите. И такива бюджети са просто излишни. В ситуация на криза този въпрос трябва да стане много важен. Аз отказвам да се дават повече средства на държавите членки, докато те не ни дадат реални доказателства за това как се харчат средствата. Благодаря. Е, мадам Андреасен. Благодаря на госпожа Андреасен. По първия въпрос, който повдигнахте, Какви са резултатите от фонда за приспособяване към глобализацията? Ние би следвало да сме в състояние да ви дадем конкретен отговор. Съвсем права сте. Координаторите решиха, че за управлението на проектите, т.е. наблюдението на проектите и решенията за бъдещите проекти по този фонд, ще променим организацията си вътре в нашата комисия. Ще има работна група и аз бих предложил първата задача на тази работна група е, е да отговори на вашия напълно оправдан въпрос. Втората ви бележка повдига основен политически въпрос в контекста на кризата. А именно, трябва ли да има условия, за да могат да се възползват от структурните фондове, от фондовете за сближаване, държави членки, които не спазват бюджетната дисциплина. Това е много съществен въпрос. Естествено, ние сме специализирана комисия и всички специализирани комисии ще трябва в определен момент да вземат позиция по него. На този етап бих искал да ви дам следната информация. Дадоха ни пленарната зала, което всъщност е, е отдаване на дължимото значение на работата на нашата комисия. Но пък има един недостатък – а именно, че кафето не стига до нас. Но затова пък кафето можете да го намерите на изхода на залата. Така че всеки един от вас, който има абсолютна необходимост от кафе, за да може да изслуша следващите оратори, може да стане или да прикани сътрудните си да им донесат кафе. И така, всички координатори взеха думата. Сега ще дам думата на останалите желаящи. Първо, господин Гербранди. Благодаря, господин председател. Мисля, че по-добър начин да се демонстрира, че сме със сериозни намерения относно строгите економики, от това да имаме кафе близо до вратата, трудно може да се намери. Искам и аз да ви поздравя за преизбирането. Много се радвам от този изборен резултат. Както каза и Карл Хаглунд, аз искам сега да поговоря по доклада на Дерек Вон относно другите институции и най-вече бюджета за парламента, за нашата институция. До голяма степен подкрепям вижданията на Дерек. Радвам се за това, че той повдига важни въпроси. Няколко коментара от моя страна. Дерек се опитва да намери възможности и области, в които има припокриване и неефикасно използване на средствата. И аз мисля, че в тази връзка е изключително важно да се види как точно харчим средствата. Знаем, например, че миналата година специалното звено за европейска добавена стойност, което не беше подкрепено от нашата комисия, така или иначе се създаде под друго име, но значението е едно и също. Мисля, че тук се засяга прозрачността и начина по който в крайна сметка финализираме преговорите по нашия бюджет, тъй като знаете, че нашата комисия има странни връзки и отношения с бюрото. Още нещо, което е изключително важно, искането на Дерек за оценка на бюджета на парламента. Нека да не забравяме, че ние поискахме нещо подобно миналата година в две отделни резолюции. Пленарна зала, и е по-скоро е, на пленарно заседание се поиска да има оценка на бюджета за самата пленарна сесия. Това обаче не се направи. Вчера на срещата на Комисията по бюджетен контрол поискахме нещо подобно и генералният секретар каза, че няма нужда да, защо да се прави такава оценка. Когато пленарна зала поиска нещо, мисля, че това трябва да се направи. Този въпрос може да го включим отново в резолюция, но това не е необходимо. Просто трябва да напомним на бюрото и на службите на парламента какво сме поискали от тях в миналото. Мисля, че трябва да има такава оценка на нашия бюджет, колкото се може по-бързо. Миналата година поискахме да има такава оценка, която да може да използваме за бюджета за 2012 година. Тогава се каза, че сме закъсняли, но съм абсолютно убеден, че имаме нужда от нещо подобно сега, за тази година. Благодаря, Йоран Ферм. Благодаря, господин председател. Още няколко коментара относно общия бюджет. Първо, отново поздравления за вашето преизбиране. Много се радвам, че основната част от бюрото е преизбрана, защото имаме чудесен дух на сътрудничество в нашата комисия и съм е, сигурен, че новия член на бюрото, господин Лайън, ще успее да поеме в онази посока, която следваше господин Алваро. Беше казано, че европейският бюджет е твърде малък, за да има въздействие върху економиката на Европа. Колегата е прав. Какво можем да заключим от това? Ами, значи, бюджета трябва да се увеличи, за да има въздействие върху економиките на Европа. Разбирам колко трудно е това, но нека да сме сериозни сега. Всички разбират, че инвестициите економическия стимул са нещо необходимо, но това не се прави, защото казват, че от политическа гледна точка това не е възможно да направиш правилното нещо не е политически възможно. Ако това е така, значи сме е, в е, много сериозно положение. Освен това, трябва да разгледаме някои хоризонтални въпроси. Трябваше да можем да убедим съвета и държавите членки, че има неща, които те трябва да направят и които ще доведат до желания ефект. Трябваше да слушаме Франческа Балцани от миналата година. Нека да разгледаме както трябва програмата на комисията, програмния бюджет, сферите за изпълнение и да видим къде трябва да се изразходват повече средства. Имаме нужда от нещо подобно, за да можем да убедим държавите членки, че трябва да се заделят средства в някои области и да има преразпределяне. Това е изключително важно за тази година. Тъй като миналата година не можа да се случи и аз искам да поговоря малко и по това, което каза госпожа Андреасен. Аз не съм съвсем съгласен с нея. Има страшно много материали, които може да проучите относно резултата от структурните фондове в държавите членки. Има много оценки, много данни. Аз съм всъщност ръководител на нашия шведски национален комитет относно въздействието на социалния фонд. И много може да се научи от тези, които искат да се научат. Но трябва първо да се погледне информацията. Освен това, би трябвало да подсилим своите аргументи в разговорите с държавите членки и съвета. Много е важно като отправна точка да имаме добро сътрудничество с различните комисии в парламента, за да може да получим анализ относно различните програми, тъй като сега се приближаваме към края на програмния период. Нека да видим отколко средства ще имаме нужда още за следващия програмен период. И след като установим такова сътрудничество с комисиите, може да имаме стабилен анализ за предкомисията, и ако стигнем до заключението, че средствата, които искаме да изразходим, ще доведат до, до качествени промени, то тогава имаме и шанс. Иначе просто ще се загубим в а, тези приказки за крайни економии и за съжаление трябва да подчертаем, че тези приказки за крайни економии всъщност нямат много общо с разумното и могат да доведат Европа до пълен фалит и крах. Това са моите препоръки. Благодаря. Благодаря, скъпи колега. Моника. Моника Холмайер. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на колегата Дерек Вон. Вчера вече разговарях с него за насоките. Според мен неговото предложение по повечето точки е много добро. Миналата година в рамките на вземане на решение тук в парламента се споразумяхме за това, че когато Европа се намира в тежко положение, тук също не следва да приемаме предложения за увеличаване на размера на бюджета. Преговорите за бюджета бяха трудни, особено преговорите с администрацията, която има своя представа за нещата но трябваше да бъдат отчетени трудните времена. Вчера разговарях с един журналист, който и това ме изненада много неприятно, бе получил информация от един колега за неимоверно голямо увеличение на средствата по пар... бюджета на парламента за 2012 и 2013 година. Обясних на журналиста как действително стоят нещата. Обясних му, че сме взели решения за структурни промени, че парламентът си е наложил значителни самоограничения. Журналистът ми каза, че още преди да напише статията си е знаел всичко това. Знаел е, че статията, която е публикувал, няма нищо общо с реалните данни. Мисля, че трябва да продължим курса на внимателна, предпазлива финансова политика на самоограничения. Комисар Левандовски в своето писмо също пое ангажимент за разумно разходване на средствата на ниво администрация. Що се отнася до взаимодействието ни с администрацията, мисля, че през изминалите години то до някъде се подобри. Междувременно вече и администрацията ни представя предложения за ограничение на разходите. Миналата година, например, нямаше да можем без такова предложение да съкратим 20 милиона евро от разходите за писмен и устен превод. Просто нямаше да знаем, че е възможна такава економия. С други думи, администрацията е готова в бъдеще да ни информира за области, в които е възможно да се реализират економии, които е възможно да се преструктурират. Мисля, че в това взаимодействие имаме възможност за известни промени. А що се отнася до външната оценка на бюджета ни, то мога да ви кажа какъв е моят опит като министър. Бях поръчала три такива проучвания, от които нямаше особено голяма полза. От тях проистекоха, може би, единствено разходи. Разходи за консултантските фирми, които ангажирах. Мисля, че е по-добре ние да преразгледаме бюджета си, тъй като един външен изпълнител трудно може да прецени къде са слабостите и къде са силните му страни. Ние имаме друга гледна точка, тъй като всеки ден се сблъскваме с проблемите. Планират се и много мащабни проекти по отношение на сградния фонд. Мисля, че трябва да преразгледаме този въпрос. Трябва да изискаме два пъти годишно да ни се представя доклад за работата по тези проекти. По време на миналия си мандат бяха взети съответните решения, но междувременно нямаме информация за това дали изпълнението се вмества в предвидените разходи или дали разходите експлодират. Мисля, че трябва да помолим администрацията на парламента, както казах, два пъти годишно да ни представя доклад за работата по тези проекти. Що се отнася до сближаването, мисля, че трябва да разгледаме въздействието на сближаването по отношение на многогодишната финансова рамка. Няма да имаме възможност до 2014 година но ще трябва от 2014 година нататък да повдигнем въпроса за това какво е въздействието на сближаването, например, върху регионалните инфраструктури. Аз представлявам регион, в който преди 20 години корпоративните структури бяха съвсем различни. Именно благодарение на насърчаването на регионалното развитие бяха открити нови отрасли, бяха създадени нови предприятия, бе дадена възможност и на нови предприятия да се установят в региона. Въпреки това би било добре да си поставим въпроса каква е връзката между политиката на сближаване и регионалното развитие. Не мисля, че априори трябва да заклеймяваме разходването на средства за сближаване. То може да е много ефективно. Показаното от госпожа Трюпел ако поискаме увеличаване на размера, но го изискаме по принцип, съветът, разбира се, ще отхвърли предложението ни. Ако обаче изискаме увеличаване в точно определени области и обосновем предложението си, то ще му е малко трудно да ни откаже. Преди две години направихме предложения за увеличаване на разходите за младеща, например. Но мисля, че така трябва да подходим и тази година. Ако изискаме просто увеличения без да ги обосновем, ще ни е трудно да се защитим. schön. Auch... Госпожа Вертман, благодаря. Също искам да ви поздравя за преизбирането ви. Показаното от колегата Лавия за растежа и заетостта. Мисля, че пропуснахте, особено по отношение на младеща, образованието и обучението. Само добре образовани млади хора могат да намерят и устойчиви работни места. Мисля, че образованието е много важно, ако искаме да намалим младежката безработица. Много важно е освояването на знания и умения през целия живот. Съд през 2012 година не бива в тази област да пропускаме възрастните хора. Ако възрастните хора са здрави, ако имат работа, то ще спестим много средства в социалната сфера. Merci, euh, ma chère Благодаря, скъпа колега, че пледирате за каузата на възрастните хора. Това е кауза, която ме интересува все повече. Господин Хартунг voorzitter. Ik kan ook eh, vrij kort zijn. Eh, ik vind het een mooi begin eh, van mijn collega Dirk van... Ще бъда кратък, е, господин председател, аз също. Радвам се, че колегата Дерек не говори за индексиране за е, депутатите. Надявам се, че това ще въжи и за административните служители. Така не, че това е положително. Сега за комитетите и агенциите, например комитета на регионите, може би бюджета ще бъде намален, но те пък нямат правомощия за взимане на решение. А, ние знаем, че понякога има измами и то измами с милиони. Аз съм се срещал с е, посланници, които твърдят, че съществува административен хаос в е, е, някои структури, така че има със сигурност неща, които могат да се подобрят. Искам да се засили ОЛАВ и Сметната палата, защото там наистина се работи отлично и тази работа може да донесе, да бъде плодотворна. Благодаря, скъпи колега, господин Гайер. Благодаря, господин председател. Позволете ми също най-сърдечно да поздравя вас и бюрото за преизбирането ви с малки изменения в членския състав. Мисля, че е добре в разискванията си с съвета да наблегнем и върху качеството на разходите. Специалист съм по контрол на бюджета. В рамките на контрола на бюджета част от рутинните процедури е да се разглежда и управлението на европейските средства от страна на държавите членки. Мисля, че ако наблегнем върху качеството на разходите, ще постигнем две неща. Първо, ще поставим ударението върху голямата отговорност на държавите членки за добро управление на бюджета и ще очертаем техния потенциал за реализиране на економии. Ще ви дам един пример от Федерална република Германия. Колкото по-дълго се занимавам с тази тема, толкова повече оставам с впечатлението, че бенефициентите, това въжи може би и за други нетни вносители, но аз имам опит само с Германия, да толкова повече оставам с впечатлението, че бенефициентите смятат, че Средствата, предоставени от Европейския съюз, така или иначе са техни, тъй като те правят вноски в бюджета на съюза. И бенефициентите се стремят към максимална подобаваща възвръщаемост. Например, правят се гаранционни плащания в рамките на ОСП на стопанства, които поддържат земите си в добро екологично състояние. Но изобщо не проследяваме как протича процесът от там нататък. Има един доставчик на енергия, който извършва добив на въглища в регион в Северен Рейн-Вестфалия – Става дума за RV Power, предприятие е листвано на германската фондова борса. Това предприятие получава средства от бюджета на Европейския съюз за възстановяване на площите, на които се извършва добива. Средства в размер на половин милион годишно, заделени за поддържането на площите в добро екологично и селско-стопанско състояние това изобщо няма никаква връзка с изпълнението на европейския бюджет, няма нищо общо с доброто финансово управление. Не смятам, че RWE Power зависи на живот и смърт от тези средства. Въпросът е единствено да се осигури възвръщаемост към нетния вносител Германия. Изобщо не се обръща внимание на това дали се следват предписанията на Европейския съюз. Мисля, че трябва да наблегнем спрямо държавите членки, че носят отговорност за разумното разходване на европейските средства. Държави членки, които не разходват надлежно средствата, следва да върнат на Европейския съюз суми в размер от милиони. Това е ясно. Изисквали сме го неведнъж. веднъж Особено е висок процентът на ненадлежното освояване по структурните фондове. Трите държави с най-висок процент на грешки, съгласно Европейската сметна палата, включват тъкмо Обединеното кралство. Именно Обединеното кралство ни прави особено творчески предложения по отношение на бюджета. Трябва да видим как двете страни могат да подобрят приходите си. Ще ви дам за пример контрабандния внос на цигари. Щетите предизвикани от а, него възлизат на 10 милиарда евро. 1 милиард в ощърп на Европейския съюз и 9 милиарда в ощърп на държавите членки. Ако проведем ефективна борба срещу престъпността, то с това ще допринесем не само за установяването на законност, ще внесем и своя дял в укрепването на бюджета на Европейския съюз. Един милиард повече или по-малко в нашия бюджет Мисля, че това не е никак малка сума. Имам опит с преговорите за бюджета и през изминалите години сме спорили за далеч по-малки суми. Да, действително, е, скъпи колега. Господин Годманис. Благодаря. Две неща от мен. На първо място, ясно е, че няма да имаме шанса да предложим завишени цифри, така поне се вижда от предложението на Левандовски, това означава, че ще трябва да се съобразяваме с това, което имаме като възможност и да има така нареченото неувеличение. Аз бих направил едно предложение. Не е лесно да се намерят приоритети, не е лесно да се намерят приоритети с обратен знак – 2013 година обаче ще бъде последната година от тази финансова перспектива. Един начин да погледнем на своите приоритети и вероятно да преразпределим средствата е недостатъчното изпълнение на целите. Ако погледнете последните 7 години, ще видите, че има много бюджетни редове, в които има недостатъчно използване на средствата. Ако погледнете коригиращите бюджети, например, в края на 2010 и 2011 година, може да видите от какви линии сме взимали средства и към какви линии сме ги препращали. Те не са толкова много. Всички тези въпроси естествено са политически чувствителни, но ако не може да освоявате средства, то тогава нямате право да искате останалите средства да ви бъдат изплатени в последната година. Нямате такова морално право, защото вие не сте в състояние редовно да освоявате средства както трябва. Аз съм с открито отношение и трябва да ви кажа, че три неща са пределно ясни. На първо ясно, как може да има неосвояване на средства, когато има план за възстановяване, комисията би трябвало да използва тези средства, които не са използвани по някои линии. Имаше такъв специален план през 2008 година, само че той не се изпълнява. И ако някой казва, дайте ни парите, които не използвахме миналата година сега, пък ние сега ще ги освоим, това са глупости. На второ място, програмата за развитие. 12 до 14% от средствата са взети. През Миналата година по силата на коригиращия бюджет имахме някъде около 100 милиона, тази година 200-300 милиона, пак по силата на коригиращия бюджет. Виждате, че съфинансирането не работи. Аз съм за такива стратегии, но ако нещата не работят, значи трябва да се внесат корекции. Третото нещо, което искам да кажа – Всъщност това е последния документ, който ви раздадох от моя страна относно изпълнението на фондовете по освояване. В този парламент обикновено не се посочват виновниците с пръст, аз обаче искам да ви кажа, че е ясно, че има страни, които не изпълняват поети ангажименти и ако това е така, то Нещо трябва да се направи, за да има преструктуриране. Ясно е, че за да има ефикасност на мерките, то трябва да се внесат промени. Ето защо пред докладчиците и пред докладчиците в Сянка предлагам да погледнат бюджета на онези линии, в които той не е изразходван пълна степен. Мога да ви дам пример от 2007 година насам. Нещата общо взето могат да се изобразят с една синусоида. Спад, растеж, спад, растеж. Не може обаче за една година да се освои всичко, което не е освоявано до сега. Затова погледнете кой не е освоил средствата, кой не ги е освоил както трябва – и прехвърлете тези пари там, където те се освояват както трябва и се работи както трябва. Не може просто да се казва дайте ни пари в последния момент. Това е моята позиция. Ако няма възможност да се увеличават средствата, то нека тогава те да се преразпределят към онези, които работят както трябва. Благодаря. Мерси, мон колег. Благодаря, уважаеми колега. Ако добре разбирам, вие създавате агенция за специализиран рейтинг за преценката на качеството на управление на европейските фондове. Това е отлична инициатива. Ян Мулдер. Благодаря, господин председател. И от мен поздравления не само към вас, но и към останалите членове на бюрото за избирането. Тъй като говорим за бюджета за 2013 година, трябва да разберем, че 2013 година ще е съществена. Ако по силата на някакви съображения няма споразумение за многогодишния период през следващата година, то бюджета за 2013 година ще се използва като модел за следващите години. Говоря, ако няма споразумение. Ето защо имаме много сериозно внимание от страна на обществеността към бюджета сега. И то най-вече от нетните донори. Много е важно те да помогнат и е много важно да имаме реални цифри. Ако погледнете последните няколко години, ще видите, че винаги комисията предлага някакво увеличаване на средствата. Съвета смята, че това е възмутително. И в крайна сметка се стига до някакъв компромис, който общо взето представлява едно малко увеличение. През април, последните 10-15 години, винаги се появява съобщение от комисията, че има някъде около 2 милиарда останали и те се изпращат обратно на държавите членки. Три години вече подред чуваме от една и съща комисия, че трябва да има увеличение обаче. Така че е изключително важно да видим поне веднъж правилни прогнозни цифри от страна на комисията. И тук трябва да насочим нашите усилия. Защото каквото и да казваме, ако ще обещаваме нещо, ако не се лъжа, между другото, има 3,7% увеличение на кредитите за ангажименти тази година. Затварям скобата. Така или иначе, трябва да накараме комисията да създаде една по-добра система за прогнози. Същото трябва да въжи и за държавите членки, защото преди комисията да направи проект на бюджет, те получават информация от държавите членки за това какви са нуждите на държавите членки. И оценките на държавите членки винаги са много по-високи от това, от което те имат нужда. Така че би трябвало нашите усилия да са насочени тази година към диалог с комисията за това как може да получим точните прогнозни оценки. И за да се върна към това, което започнах, 2013 година ще бъде изключително важна, защото ако няма споразумение за многодишната финансова рамка, то тази година ще се превърне в ключова за следващите години. Така че е важно да се справим. Благодаря. Е, Благодаря, скъпи колега. Последният оратор е господин Яр. meinen Glückwunsch an das Präsidium zur Wiederwahl. Поздравявам бюрото на комисията за преизбирането му. Предстоят ни трудни и интересни от политическа гледна точка времена. Първо, в отговор на казаното от колегата Гайер за политиката в областта на селското стопанство и разходите в рамките на ОСП. Още от 1990 година насам разходите за ОСП са много високи. От 90-та година насам политиците, работещи в тази област, се опитват да наблегнат върху корпоративния елемент в областта на селското стопанство, да го ориентират спрямо пазара. От тогава насам, в резултат от това, разходите намаляха. Ако искаме да продължим ефективно да извършваме мерки по ОСП и същевременно да предоставяме подкрепа на селските стопани, като обаче намаляваме разходите, то не можем да се противопоставяме срещу по-високите цени на селскостопанските продукти. Господин Гайер ни даде пример който беше доста забавен, но той не бива да води и до това някои граждани на Съюза вече да не могат да упражняват професията си. Мисля, че сме поели в правилната посока. ОСП се ориентира спрямо пазара, като за това се използват средства на дънакоплатеца. Мисля, че това е един добър подход. По втория коментар на колегата, мисля, че трябва да сме внимателни в такива трудни времена. Трябва да реализираме не само економии, но и да инвестираме. Това означава от своя страна, че когато времената са добри, трябва да заложим резерв. Това е записано още в Библията. Но Съдейки по политиката ни по отношение на економиите, то като че ли през последните 50 години времената са били само лоши. Не бива в добри времена да, забрав... да забравяме, че трябва да сложим нещо на страна. Трето, трябва да изложим интелигентни аргументи, тъй като в крайна сметка ги излагаме пред обществеността. Ако държавите членки не могат да овладеят разходите си, то трябва да обсъдим това тук в Брюксел. Трябва да реагираме, като не предвиждаме прекомерно повишаване на разходите си. Трябва да застанем на силна позиция, разбира се. Парламента трябва да се финансира адекватно, за да продължи работата си ефективно, но същевременно трябва да реализираме економии. Мисля, че по отношение на управлението на сградния фонд и предстоящите инвестиции в него, има известни възможности за реализиране на економии. По отношение на въздействието на външните оценки, Опитът ми като политик сочи, че такива външни оценки се извършват тогава, когато не се проявява достатъчен кораж за реални самостоятелни решения. Политиците знаят какво би следвало да се направи, но не им достига кораж и за това се опитват да прикриват липсата си на кораж зад резултатите от подобни външни проучвания. Можем, разбира се, да публикуваме доклади, основаващи се на опита ни да проведем публични изслушвания по отношение на политиката за сближаване. В моя регион тя даде добри резултати. През следващия период регионът вече няма да принадлежи към регионите по цел 1. Когато държава излезе от определена категория обикновено не е много доволна, тъй като се намалява финансирането и по политиката за сближаване. Но от друга страна, следва да се запитаме защо някои региони в рамките на 20 години постигат определен напредък, а други не, въпреки финансирането. Още един коментар, а именно честен и конструктивен диалог с държавите членки. Но има нещо, което ме ядосва, а именно, че постоянно възлагаме нови задачи на държавите членки, без да обърнем внимание, че за изпълнението на тези задачи е необходимо финансиране. Тук в Брюксел се вземат определени решения. Европейският парламент вменява на държавите членки определени функции – без обаче да се предвиждат средства за изпълнението им. Необходимо е да въведем дисциплина по отношение на разходите. Трябва обаче да вземем предвид, че когато се поставят нови задачи, когато има някакви нови функции, те трябва да се финансират адекватно. Трябва да обърнем внимание на това в контекста на присъединяването на Харватия. Благодаря и на докладчика за изготвения текст. Благодаря, скъпи колега. Да, действително, периодите на изобилие и е, бедните периоди са споменати в Библията, в книгата на Йосиф. И за нас това е наистина много полезна референция, когато ще договаряме следващата многогодишна финансова рамка. Защото една основна трудност пред нас в управлението на общностния бюджет е, че не само ние нямаме право да взимаме заеми, европейския бюджет не може да бъде в дефицит, не може да имаме и едно евро а, дълг, както се припомни преди малко от колегата, но ние освен това сме задължени да върнем на държавите членки излишъка всяка година. Естествено би било много интересно за европейската политика, ако можехме да трупаме всяка година излишъците от години на изобилие, за да можем да финансираме политики за економическа подкрепа в годините на бедност. И така сега ще дам думата на двамата ни докладчици, за да приключат а, нашите много интересни разисквания, но две-три бележки от а, моя страна преди това. Трябва да а, отчитаме факта, че останалите комисии в парламента не са имали времето да поработят по приоритетите на бюджета за 2013 година, а ние имаме нужда да разберем техните настроения преди да изразим собствената си позиция. Точно по тази причина тази година тази процедура се нарича General Guidelines, а не а не приоритети именно. Сега, нека да напомня също, че днес след обед ще говорим с комисаря. По време на помриното заседание през ноември миналата година аз посочих от името на парламентарната делегация, че ние бихме организирали заедно с другите две институции, именно комисията и съвета, през пролетта работно заседание, за да можем да изясним цялата тази история с оценката на бюджетните кредити и изпълнението им. Днес след обед комисар Левандовски ще ни даде цифри, които ще са абсолютно впечатляващи за изпълнението в края на миналата година. Така както много от вас казаха, трябва наистина нещата да се изяснят. Информирам членовете на бюджетната ни комисия, поне тези, които още не го знаят, че нашата економическа комисия по предложение на бюджетната комисия – и вследствие на решение от декември месец решава, че в рамките на европейската процедура, наречена Европейски семестър, ще организира всяка година междупарламентарна среща през февруари месец, за да се позволи на представителите на Европейския парламент, заедно с представители на националните парламенти, да разменят мнения по всички бюджетни политики на Съюза политиките на 27-те държави членки и в частност начина по който всеки спазва целите на бюджетната дисциплина, но също и политиката, която се финансира от общностния бюджет. Това ще бъде една много важна среща. От педагогическа гледна точка – ние имаме нужда от една такава информационна кампания спрямо нашите правителства и спрямо националните парламенти, за да се покаже, че е, Европейския парламент е много различен от е, бюджетите на, на, на държавите членки, че има собствено функциониране. И в един такъв момент, в който ние искаме да съхраним известно равнище на разходи за инвестиции, за бъдеще и за пряка подкрепа на економиките, това трябва да се отчете, когато се оценява размера и структурата на европейския бюджет. Ще има и друга среща от подобно естество под формата на конференция, в която ще бъде включен и съвета. по повод на нова бюджетна конференция през март месец. Подготвяме с датското председателство и за тази конференция ще ви дам повече пояснения, когато се срещна с датския министр. Сега ще дам думата първо на господин Волан и след това Джовани ще приключи е, нашия кръг разисквания. Дерек, заповядай. Yeah, uh, you, I, all, thank, uh, Благодаря, господин председател. Искам в началото да благодаря на колегите за конструктивните и положителни коментари. Искам да благодаря най-вече на господин Бокхорст и на госпожа Трюпел за това, че ни напомниха, че трябва да се установи равновесие. Всички знаем, че има някои важни задължения, които трябва да изпълним, например присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Освен това, мисля, че е важно да видим къде можем да подобрим ефикасността на Европейския парламент и ако има нужда от инвестиции за тази цел, трябва да може да ги направим. Много колеги признават, че може да се направят пестявания в административния бюджет на парламент и на останалите институции. Давам примери за това в проекто доклада. Господин Хербрандай ни напомни колко трудно е да има прозрачност в бюджета на парламента. Понякога е много трудно да получим такава информация. Е ясно, че има нужда от много работа, за да получим такава информация. Затова би било добре да има независим преглед на бюджета на парламента. Говоря за независим преглед, а не за външен. Защото чух, че има някои притеснения в тази връзка. Очаквам да видя какво ще кажете за това кой трябва да направи тази независима оценка и как. Но мисля, че тя трябва да се направи максимално бързо, за да може максимално бързо да се премине към спестявания. Имаше едно предложение, което много ми хареса на госпожа Холмайер, а именно два пъти годишно да имаме доклад относно политиката по сградния фонд на парламента. Чудесно предложение. Ще се радвам да получи изменения в тази връзка. Това са моите коментари. Нека да ви напомня графика на работа. Знам, че господин председател ще го направи, но така или иначе график е важен. Измененията трябва да дойдат до 31 януари по тези насоки. Дедлайн c'est le 31 janvier. Да, 31 януари, 10 часа. Ще гласуваме по време на нашето заседание на 6 февруари, така че да се позволи на бюрото след това да обсъди проекта да, прогнозните оценки, който пък ще бъде е, е, предложен на пленарно заседание на 2 февруари. Джовани, благодаря, господин председателю. Искам също така да благодаря на колегите за е, този задълбочен е, диспут. Е, това беше е, истински брейнсторминг в разглеждането на сюжетите и всъщност е, стигнахме твър... доста по-далеч от е, основните насоки. Основни насоки, както вие казахте, е, които ще определим за следващата отчетна година. Във всички случаи имаше много полезни неща по време на този кръг разисквания в тясна връзка с решенията, които ще трябва да вземем. Ясно е, че решенията ще трябва да бъдат много по-конкретни. и Те могат да бъдат такива, ако разполагаме с е, възможно най-добрите данни. Някой е, говори за качеството на разходите, а други говориха за способността да се изключи пакт за растеж между държавите, когато се задействат общностни средства. Други говориха за последиците от тези разходи. Но има нещо, което е сигурно. До преди няколко години оценките на въздействието на комисията бяха налични, и трябва да помолим комисията да продължи усилията си, да продължава да ни предоставят подобни оценки на въздействие. Защото, повтарям, колкото ни е по-добра предварителната информация, толкова по-добър ще бъде избора ни с възможно най-малка несигурност. Искам да се върна на основните моменти в стратегията и естествено за включването на целия парламент, така както господин Фарм го каза всъщност, очевидно времената не ни позволяват да включим всички комисии, т.е. времето не ни, няма да ни стигне. Но след като определим основните насоки, в крайна сметка специализираните комисии в рамките на техните правомощия и компетенции ще определят приоритетите. Така че общата стратегия за бюджета 2013 година да бъде е, вписан в техните приоритети. Приоритети, които разбира се, ще бъдат насочени и към растеж и заетост, но ще трябва най-вече да са свързани не само с положителни приоритети, но и с отрицателни приоритети, които много често трудно се възприемат от другите комисии. Трябва да се обясни на колегите доколко са необходими тези отрицателни приоритети, за да можем наистина да постигнем един економичен бюджет. Економичен в смисъл, че той ще бъде насочен към приоритетите, а не само да представлява разпределение на някакви суми под определени е, редове. Искам да напомня, че наистина тази година ще се наложи да направим избор. И този избор трябва да бъде отговорен. Нашата комисия ще трябва да поеме отговорността за подобен избор, така както сме правили до сега, впрочем. Сега ще трябва да сме много внимателни с външния контекст. Не можем да забравяме, че кризата със сигурност ще повлияе много силно на тези приоритети, които ще изберем. Освен това ще има и последици, свързани с това, че сме в последната част на многогодишната финансова рамка. Така както каза и господин Модер, всичко това е свързано с известни рискове. Трябва да се знае, че много програми работят все пак прилично и информацията, която ще ни даде днес след обед господин Левандовски във връзка с е, освояването на бюджетните кредити, ще бъде много полезна за е, нашите дискусии. Освен това, искам да подчертая, че ще се наложи този доклад да бъде изготвен за много кратко време доклад, който ще бъде представен по време на следващото заседание на нашата бюджетна комисия, именно на 6 февруари, така както е, е посочено в нашия бюлетин. На 10 е, ще е крайния срок за внасяне на измененията и така в комисията ще можем да гласуваме в края на месец февруари и да се приеме доклада съответно на пленарно заседание през март. Благодаря, скъпи колега благодарение на този много интересен обмен на мнение, наистина мисля, че допринесохме с интересни мнения, които ще помогнат на докладчиците да изготвят докладите си в определения срок. Сега ви приканвам да минем към точка 17 от нашия дневен ред. Става въпрос за ролята на политиката сближаване в най-отдалечените региони на Европейския съюз в контекста на стратегията Европа 2020. Господин докладчик. put on the table. Всъщност, не могат да се направят кой знае какви предложения. Какво мога да кажа? Ако погледнете последните резултати, има страни, които изостават много сериозно спрямо средните стойности за ЕСА. За съжаление, в хода на времето положението не се подобрява. Все още разликата е някъде между 300-350% между най-добрите и най-изоставащите. За съжаление, динамиката е нещо много рисковано, защото виждате, че няма подобрение. В някои страни бенефициентите в петата година на настоящата финансова рамка са получавали не повече от 5 до 10%. Чувал съм слухове, но има страни, в които процента е по-нисък от 10. Ето защо смятам, че Генерална дирекция регионално развитие, аз съм заместник член на Генерална дирекция регионално развитие, казва оратора, Та в тази генерална дирекция трябва да се направят предложения за това какво да се направи, за да не се стигне до изключителни мерки. Защото ако се стигне до изключителни мерки, не е лесно да се докаже дали сме прави или не. Например, има възможност да се помага на страни чрез предварително даване на финанси от страна на Европейския съюз защото в някои страни не е лесно да се получат средства за бенефициентите от банковата система. И ако те не могат да получат заеми от банките, те не могат да започнат своя проект. Ако не започнат своя проект, няма как да получат съфинансиране от своето правителство и съответно пък след това няма шанс да се възстановяват средства. Предложението е много рисковано, но мисля, че трябва да го обсъдим а именно Европейската инвестиционна банка трябва да дава гаранции на търговските банки и на държавите членки за такива заеми, ако естествено се счита, че проект ще е успешен и няма да има рискове. В някои страни обаче има риск, ако не се изпълни проекта, търговските банки да си поискат парите от Европейската инвестиционна банка. Ето защо трябва да кажа, че има някои предложения в регламентите до 10% да се дава. Значи увеличаване с 10% на степента на съфинансиране за страни, които са в финансови затруднения. Въпросът, както винаги, е кой изпитва и кой не изпитва финансови затруднения. Както чухме от докладчика днес, цяла Европа е в криза. Има обаче някои определения. Има страни, които са получили преки заеми от Европейския съюз. Има такива, които са в програмите на МВФ и на комисията. Мисля, че в Комисията по регионално развитие трябва да се обсъди този въпрос допълнително. Трябва да се види как ще се изчисляват процентите и как ще се постигне някакво въздействие върху бюджета. Това е политика, която е добра и лоша. От една страна Страните, които не се справят добре, ще получат 10% помощ по отношение на съфинансирането. Новия регламент ще преразпредели средствата по Кохезионния фонд като цяло. Както знаете, в комисията Шуре и тук в комисията по бюджети сме гласували за допълнителни региони в преход. Ако погледнете съществуващата система, за страни, които имат над 75% от БВП на глава от населението. А сега ще променим този статут и ще има преходни райони. Там имаме между 75 и 90% от БВП на глава от населението и средствата за тях ще са по-високи, отколкото са днес. За тези страни по Кохезионния фонд, които са с по-малко от 75%. Средствата ще са по-малко, тавана ще се промени от тези 2,5%. Но има и такива страни, които са в много лошо положение и там може да има до 10% увеличение на съфинансирането от страна на комисията. Всички тези предложения имат много сериозно въздействие върху бюджета. До сега нещата не са задължителни, просто са на етап предложения. Значи 10% увеличение за съфинансиране за страни, които са в програмата на МВФ или са получили заеми по отношение на плащанията по хезионния фонд. Втория елемент е по-нисък таван по силата на БВП. Беше 4% до сега, сега ще бъде 2,5%. Така че до известна степен нещата са балансирани. А страните в преходната група, те ще имат повече средства. Въпросът е обаче как ще ги получават. Така че, по отношение на отношението към онези твърде отдалечени страни или региони, или онези, които са в екстремно положение – трябва да видим какво може да се направи. Например, тези, които имат много ниска плътност на населението. Гъстота. Ако ще има допълнителни средства за тези държави, макар и те да са малки, то мисля, че трябва да се каже, че Основната идея тук е не да се погледнат само предложенията, които идват от Комитета на регионите. Основната идея е да бъдем изключително предпазливи, когато предлагаме един, два, три начина да окажем въздействие върху бюджета. Това имам, което искам да кажа и нищо повече. Е, е. Благодаря, господин докладчик. Лашо Шурия поиска думата. Köszönöm a szót, elnök úr. Az én értékelésem is sok mértékben hasonl, nagy mértékben hasonlít. Каква е моята преценка на ситуацията? Като имам предвид и становището на докладчика. Навлизаме в шестата година от цикъла. Като цяло целият Европейски съюз е използвана една трета от потенциала ни, освоена една трета от наличните средства. Ако изискаме увеличаване на размера на средствата за регионално развитие, ще ни е трудно да аргументираме това свое искане. Тъй като все още не сме преодолели основните проблеми. Но част от споменатите суми е предвидена по договорите. Става дума за последващо финансиране. Ще отворя една скоба във връзка с банките, които спомена и докладчика. В случай на сключен договор, рискът за банката е нисък. Не знам какво е положението в останалите държави членки но този минимален нисък риск не се отразява в лихвените проценти. А би трябвало рискът да е отразен в размера на лихвените проценти. Последващото финансиране се основава на други принципи. Освен ако не настъпи някаква извънредна ситуация, плащанията се извършват на време. Би било добре, може би, да убедим банките да вземат това предвид. Вторият ми коментар е свързан с цифровите стойности. Разполагаме с рамка, така че са възможни плащания за целия период между 2013 и 2015 година. С други думи, възможно е въпросните 260 милиарда да бъдат изплатени действително на държавите членки. Имам въпрос към докладчика по таблиците. Не съм калкулирал точно, но не съм съвсем наясно с последния стълб. Съгласно данните за 2011 и 2012 година са предвидени определени проценти. Да вземем предвид 2010 или 2011 година, няма значение – коя година ще вземем за пример, колкото и да смятам, не излизат цифрите от последната колона на таблицата. Бих искал да знам какъв метод е използвал докладчика, за да стигне до този резултат в последната колона. Като цяло данните са полезни, добре са изготвени, но не разбирам как се е стигнало до резултата в последната колона. Може грешката да е моя, разбира се. Благодаря, скъпи колега. Господин докладчик, искате може би да отговорите веднага? Две неща. Отговорът ни към регионал... дирекция регионално развитие е да. Средствата са по-низки, но не само за онези региони, които са с ниска гъстота на населението. Средствата са по-низки и за други региони. Второ, по въпроса на господин Сурян. Наистина се надявам, че не съм направил грешка. Опитах се да взема предвид темпото на увеличаване на процента на освояване за края на 2011 и 2012. В тази последна колона е отразена промяната в темпото на процента на освояване. Унези, които са с по-високи стойности, за една година ще освояват с по-висок темп. А предходната колона, тя отразява абсолютните стойности на освояване. Това е само един елемент – който ни показва как държавите членки се опитват да наваксат. Надявам се да не съм сбъркал при изчисленията. Проблемът с финансирането на сближаването наистина е много голям. Програмите се изготвят за срок от 7 години и ангажиментите се разпределят пропорционално, но това не е добре, тъй като през първата година и половина не се извършват никакви плащания. Държавите извършват подготвителна работа. Въпреки това обаче има ангажименти. От 2009 година нататък, от началото на 2009, размерите на плащанията се увеличават значително. В последната колона на таблицата се опитвам да покажа именно опита на държавите членки през 2011 да ускорят темпа. Това е резултат от темпа през 2011 година, разделен на стойностите през 2010. Надявам се да не съм сбъркал при изчислението. Изготвил съм и анализ на средните стойности на темпото по държави, но няма да се спирам върху това днес. Включих тази последна таблица, за да се види какви са резултатите в края на съответната година. Спрете се само върху абсолютните стойности, не върху отделните държави. Апел. Благодаря ви много, господин докладчик. Напомням, че срока за измененията е 1 февруари на обяд, че ще гласуваме по доклада на господин Гудманис на 8 март, така че комисията ЕКОН също да може да гласува през март месец, за да стигнем до пленарно през април. Скъпи колеги, сега ви предлагам да дадем думата на господин Жан-Люк Деян, нов заместник-председател. Става въпрос за точка 7 от дневния ред. Предвидили сме размяна на мнения, така както го правим всеки път по многогодишната финансова рамка. Това, разбира се, ще се обсъжда по-задълбочено не след обед, но нашите двама докладчици по собствените ресурси няма да присъстват не след обед. За това, Жан Людиан предпочете да обсъдим нещата тази сутрин, преди да приключим с гласуването. Жан Люк, заповядай. Euh, euh, Благодаря, господин председателю. Аз бих искал най-вече да наблегна на следното, което ми се струва много важно също да се подеме не след обед, а именно връзката между многогодишната финансова рамка и ресурсите и проблема с ресурсите. Защо поставям ударението на това? Защото датското председателство, и това е нормално, се опитва да работи основно по международната финансова рамка. Опитва се за юни месец да получи вече основен текст, по който да се дискутира в съвета, но в тази подготовка има риск да се стигне през юни месец в съвета без нито една дума по проблематиката, свързана с собствените ресурси. От това може да се породи впечатление у съвета, че многогодишната финансова рамка и собствените ресурси се разграничават, са отделни неща. Така че ето това трябва да се каже не след обед на комисаря, но и на датското председателство трябва да настояваме още на равнище първоначални дискусии в съвета тази връзка да не се скъсва. Връзката между двата подхода. Това е от съществено значение за парламента, разбира се, не е от значение за съвета, но тази връзка съществува в предложението на комисията. Ето това исках първо да прочертая. Още две неща, според мен, трябва да бъдат изяснени. От една страна, става въпрос за предложението на комисията. В В него става въпрос за собствени ресурси, които се основават на ДДС и на данъка а, върху финансовите транзакции, но това може да стане оперативно като собствен ресурс, ако има споразумение върху данъчната основа. А дискусиите по данъчната основа, както в съвета, така и в парламента, не се провеждат в една и съща работна група или в е, една и съща комисия, защото ЕКОФИН се обсъжда е, данъка върху финансовите транзакции и ДДС, обаче в парламента това се обсъжда в економическата комисия. Но това не може да се реши без да се реши данъчната основа и ето това е проблематично. При все това, какво може да се каже днес? Върху данъка, върху финансовите транзакции, всички приеха дискусията на равнище Екофин, но е твърде вероятно не всички държави членки да приемат данъка. И Янен Сен ме помоли е, да ви кажа следното, че когато е зададен въпроса на комисаря, се получава следния отговор. Този данък може да стане собствен ресурс, само ако е управляем. Това означава, че може да възникне проблем. Втори момент, свързан с ДДС. Тук комисията все още не е предложила новата данъчна основа. Но в предложението за собствените ресурси се позовава изрично на ДДС. Тогава трябва да се попита комисаря изрично в кой момент е, комисията ще направи предложение по новото ДДС. Друг момент, който се засяга при всяка наша среща с комисаря, всеки път искаме е, той да ни информира, но за сега комисията е, се въздържа да ни изпрати документа и всеки път ни отпраща за май месец. Става въпрос за за резултата от е, е, БНД, защото този резултат, именно БНД, трябва да бъде намален. А това е логично, защото всъщност това представлява свобода на действие за държавите членки и този въпрос всъщност се оказва идеологически въпрос – а мисля, че е, трябва да погледнем прагматично. Ние просто не разполагаме с този е, документ, а трябва да го получим. Сега, за конференцията през месец март, за която стана дума, ако ние не разполагаме с този документ, разговорите ни с държавите членки ще бъдат много затруднени. Последното, което искам да подчертая, е, че във всички случаи ще дойде момент, в който ще трябва да преценим дали собствените ресурси, предложени от комисията, са приемлива основа за съвета и евентуално и за парламента. Трябва да избегнем риска да не се затвори дискусията за собствените ресурси в такъв момент. Тоест, избора на нови собствени ресурси не трябва да се ограничава до ДДС или данъка върху финансовите транзакции. И мисля, че трябва да сме много предпазливи относно начина по който альтернативните решения ще ни се представят. И по-специално трябва да си напомним, напомняме постоянно, че именно комисията трябва да прави новите предложения. Силата ни в случая и точно по тази причина мисля, че трябва да продължаваме да подкрепяме позицията на комисията, е, че комисията прави оперативни предложения за тези два източника на собствени ресурси. Значи, нашето послание би трябвало да е следното. Не мисля, че за сега официално трябва да го правим, но в е, неофициалните ни контакти трябва да ги насърчим да подготвят альтернативи, така че в даден момент да могат да предложат и альтернативно решение. От тактическа гледна точка, мисля, че е по-добре именно комисията да представи альтернатива, а не парламента парламента би могъл да се опита да представи други решения, но за целта ние трябва да упражним натиск и да насърчим комисията да не изостави дискусията, ако се окаже, че настоящите предложения не се приемат. Мисля, че на сегашния етап на дискусиите това мога да кажа. Основното ми послание в случая, ние обсъдихме това с другите докладчици, вчера, например, е следното, че през юни месец основното ни послание във връзка с собствените ресурси трябва да е следното. Няма да приемем да се откъснат разговорите по многогодишната финансова рамка от собствените ресурси. Трябва още юни месец и двата елемента да са на масата и съвета да разгледа и двата елемента. Благодаря. Благодаря ти, Жанна Люк. Да, действително, датското председателство, което всъщност е много предпазливо в управлението на тази трудна тематика в съвета. И така, датското председателство обяви, че си поставя за цел да подготви досие за Европейския съвет през юни т.е. за последния съвет под датско председателство, документ, който ще се нарече Negotiating е, Box, без никакви цифри. Може би просто някакъв порядък, но без цифри. Просто за да се посочат позициите около масата, кои са приоритетите, които евентуално се очертават, какви са консенсусните компромиси, които могат да се предвидят без много проблеми и евентуално моментите, които със сигурност ще бъдат най-важни по време на преговорите вътре в съвета и вече между съвета и парламента. Точно така, както каза Жан-Люк, мисля, че ние трябва наистина да настояваме на следното. Когато досието с двете си части стигне до Европейския съвет, това досие с двата елемента да присъства а, в тази negotiating box. Във всички случаи ще има няколко етапа, но и в началото, и в края на всеки етап, и двете части трябва да бъдат равнопоставени. Не след обед в 14 часа, по-точно между 14 и 15 часа, под председателството на председателя Шуц, ще се състои заседение на контактна група, на работна група, която обединява докладчиците и представителите на всички политически групи. Тази група ще осигури координирането вътре в парламента на подготовката на преговорите по многогодишната финансова рамка. И утре след обед още един кръг на размяна на мнение ще се проведе между парламентарната делегация и делегацията на съвета, тройката на председателството на съвета. И тази среща ще бъде за разходите, но естествено ще бъде нов повод за нас да напомним това условие, което поставяме във връзка с собствените ресурси. Сред е, желаящите да вземат думата, отначало Пауло Рюбих. Е, Благодаря, господин председател. Имам въпрос към Жан-Люк. В момента в Европа като цяло се наблюдават проблеми с финансирането. В Европейския съюз на дневен ред е не само въпросът за собствените средства, на дневен ред е и въпросът за Европейския фонд за финансова стабилност. По този фонд са предоставени редица гаранции. Моят опит показва, че гаранциите са свързани с плащания. В един момент винаги се стига до плащане по гаранции. Не би ли било добре министрите на финансите да обмислят предоставянето на фонда за финансова стабилност на реални средства, на средства от бюджетите, това би било предизвикателство на междуправителствено ниво. Затова за нас възниква въпросът по отношение на собствените средства, дали да не заложим повече на ДДС. Това е една устойчива стратегия за бъдещето, още повече като имаме предвид, че в държавите членки вече съществуват необходимите структури. Няма нужда те първа да се създават нови структури. Ще се осигури и достатъчна прозрачност. Ако заложим на данъка върху финансовите операции като източник на собствени средства, ще ни е по-трудно, защото ще трябва да се споразумеем за данъчната основа. Мисля, че ако предвидим много нисък размер на този данък, то единствено тогава той ще има смисъл. Благодаря, Пао Юта Халк. Искам категорично да подкрепя Жан Люк. Според мен е много важно да обвържем преговорите за разходите с преговорите за източниците на приходи, с преговорите за собствените средства. Това е необходимо, тъй като тези две области предвиждат и различни компетенции от наша страна. Знаем, че по отношение на собствените ресурси можем само да излезем с становище но що се отнася до фин... многогодишната финансова рамка, трябва да дадем съгласието си. Затова мисля, че ако двете области се обединят, ще можем да постигнем много повече, отколкото ако ги обсъждаме по-отделно. Жан Люк е съвсем прав като предлага още докато датското председателство подготвя преговорите, да не му позволяваме да се концентрира само върху разходите. Категорично подкрепям Жан Люк и по още един въпрос, а именно, че трябва да изискаме от комисията да представи альтернативни предложения. Не бива ние тук в Европейския парламент да разработваме свои идеи за промени в структурата на собствените средства. По време на подготовката на становището на парламента за многогодишната финансова рамка, никога не сме се спирали върху един определен инструмент, този или онзи данък – или този или онзи механизъм. Винаги сме били отворени за предложенията на комисията. Мисля, че именно с тези предложения трябва да работим. времено трябва да изискаме от комисията да предвиди и альтернативни предложения в случай, че не се сформира мнозинство за данъчната основа. По време на преговорите парламентът също трябва да се обедини. Много добре знаете, както и аз, че ако сега започнем разисквания по отделните данъци, то ще се стигне до положение, в което не само отделните политически групи, но дори и отделни колеги ще изтъкват своите идеи, своите предложения за промени в приходната част от бюджета на Европейския съюз. Това само ще ни разедини. В рамките на преговорите обаче неотложно трябва да постигнем единство. Жан Люк и Ан Йенсен и по-точно Жан Люк направи своите предложения и именно тях трябва да възприемем. Uh, Алжо. Ян Милдер. Благодаря, господин председател. И аз искам да получа малко повече информация по това, което говори Юта сега. Какво е влиянието на парламента? Според договора, собствените ресурси са обект на правомощия на държавите членки. Но изпълнението има нужда от позволението на парламента. Съвета може да си решава каквото иска, но ако ние откажем да приложим това решение, в крайна сметка нещата не отиват на никъде. Така че ние като парламента имаме ли влияние върху собствените ресурси или просто да забравим за такова влияние? Отговарям веднага Въпросът възникна, възниква още преди да се стигне до приложението. От момента, в който парламентът е заявил ясно и това е нашата позиция, и току-що Жан-Люк Жан го каза достатъчно силно, ние няма да дадем съгласие по каквото и да било споразумение по разходите, ако няма споразумение по приходите. Да, точно така. Тук става въпрос за политическо вето. То не е правно вето, защото от правна гледна точка само съвета може да го направи. Обаче, в момента в който вече ресурса се създаде, вече реда на приложението ще мине по процедурата за съвместно взимане на решение. Но от момента в който става въпрос за политическа позиция, всичко това зависи само от нашата твърдост. Bueno, en la última reunión que estuvimos tratando el tema del... Благодаря, господин председател. Последния път, когато обсъждахме това, помолих докладчиците да не забравят, че изменението на ДДС и е, извън е, новия данък за финансовите операции има и други възможности. Е, мисля, че моето мнение не беше отчетено, но сега като ви чух, ми се струва, че се връщаме на е, именно съществуването на тези други възможности. Ние винаги сме искали комисията да включи данъка върху финансовите операции в дискусиите. Това ни отне толкова дълги е, обсъждания и сега изведнъж да ни се каже не само това е възможността. Не. Не трябва това да бъде единствената възможност. Този данък не трябва да е единствената възможност, но има и други неща, които трябва да се защитат. Ние така или иначе ще подкрепим комисията в опита си да разработи собствените ресурси, но е, ни се иска да не отхвърляме различните възможности. Много се борихме е, данъка върху финансовите е, операции да се включи, но не трябва да се забравят и цяла една широка гама от други решения да се види дали наистина по определена точка няма да може да се очертае мнозинство, както в съвета, така и в парламента, защото нека не забравяме, че крайната цел е да се получат собствени ресурси за бюджета. Дали идват от един данък или от друг, няма значение. Може би някои ще бъдат по-ентусиазирани за определен данък, но това, което е важно е да разполагаме с повече ресурси и да нямаме проблеми по фин... бъдещото финансиране. Защото всеки път се опитваме да докопаме едно или две евро в повече и така нататък. Всъщност това е проблема по собствените ресурси. Много благодаря. Райнер Белги. Благодаря. Категорично подкрепям казаното от Жан-Люк Дехан което бе допълнено и от Юта Халк. Посланието, което отправи председателят на брифинга с представители на полското председателство, бе, че ако не решим въпроса с собствените средства, няма да можем да се споразумеем и за разходите. В рамките на договорите са непредвидена процедура. Парламентът бива консултиран по отношение на собствените средства. Не трябва да навлизаме прекомерно в подробности. Задачата на комисията е да изложи своите калкулации, да представи предложения и альтернативни предложения. Трябва да обмисли предложения във връзка с отстъпките и корекциите. Нашата задача е на политическо равнище ясно да заявим спрямо съвета, решението, което сме взели с мнозинство. Трябва да убедим също някои отделни държави членки в прилагането на процедурите по договорите. Някои колеги, сред които Юта Хаук и аз, в петък разговаряхме с Комисията по бюджети и Комисията по европейски въпроси на Германския Бундестаг. Установихме, че има някои спорни въпроси, но трябва да наблегнем спрямо държавите членки, че трябва още веднъж да прочетат отчредителните договори. В тях ясно е записано, че бюджетът на Европейския съюз се финансира изключително от собствени средства. Знаем до какво положение може да се стигне, ако държави членки не изпълняват определени разпоредби от учредителните договори в економическата си политика. Това винаги завършва с катастрофа. Никой не може от страна на държавите членки да настоява за прилагането само на онези разпоредби от учредителните договори, които му се харесват и да отказва да прилага онези, които не са му изгодни. В момента, в който договорите се ратифицират, те трябва да се прилагат в своята цялост. Трябва да обмислим кои са най-добрите альтернативи за действие. В момента не е препоръчително като се има предвид, че изготвяме принципното си становище, да фаворизираме собствените средства. Това ще последва на следващия етап от преговорите ни с съвета. С оглед на тези преговори, още преди представянето от страна на датското председателство, ще трябва да изясним, че както собствените средства, така и разходите са важни за нас. А иначе всичко останало, което е важно, можем да обсъдим днес, когато говорим за многогодишната финансова рамка. Елга Трюпел. Благодаря, Раймер. Това беше гласът на мъдростта. Сега е Елга. Thinker, from a political point of view. Хелга Трюпел. Господин председател, от политическа гледна точка е добре да не си затваряме всички врати. Има различни опции, които ни предлага комисията, така че е много важно да не се концентрираме само върху едно или две решения. От друга страна, мисля, че ще е погрешно, както каза и господин Рюбик, да се разграничаваме от възможността за данък върху финансовите транзакции, защото имаме решение с мнозинство на парламента в полза на този данък, имаме волята на комисията и на Барозо, регулираме всички пазари, защо да не регулираме и пазарите на финансовите сделки. Нека да си оставим всички врати врати отворени и да видим какво ще стане, но да не се разграничаваме сега на този етап. И онова, което казахме миналата седмица, между другото, трябва да сме подготвени за други варианти. Още нещо, което каза Раймер. Много е важно да продължим да използваме собствените ресурси, защото ако не управляваме собствените ресурси за следващия финансов период, ще имаме много голям бюджетен проблем. Затова аз искам да подкрепя казаното от Юта. Трябва да сме много предпазливи, но трябва да си оставим много вратички отворени и да бъдем особено чувствителни към политическите елементи. Вижте какво правят Саркози и Меркел в момента. Саркози иска да има данък върху финансовите транзакции поради изборите, които наближават във Франция, така или иначе трябва да си оставим всички врати отворени. Е- Хелга говори за е, думите на френския президент, който наистина обяви, че Франция ще поеме инициативата за въвеждане на данък върху финансовите операции възоснова на предложенията на Европейската комисия, без да изчака партньорите си и именно за да даде пример. Това заявление трябва да се оценява в следната светлина, а именно, че авторът на изявлението е в изборна кампания. И така иначе парламентарният график във Франция е такъв, че няма никакъв шанс тази, този данък да се приеме от парламента преди избора, президентския избор и съответно и парламентарните избори. Моето лично усещане, не като французин, но именно на поста, на който, който взема в момента, е да а, настоявам на положителната, положителния аспект на тази декларация. Тук става въпрос за един ръководител, който а, не е комунист, ръководител на една държава, основател на Европейския съюз и мисля, че това е наистина в полза на Съюза. И в случая става въпрос и за дискусии с друга държава основател. Във всички случаи трябва от това да извлечем кос за нашите преговори. Последен оратор е, Ян и след това ще помоля докладчиците да приключат. Три бележки. Първо, трябва заедно или извинете да обединим двете области, собствените ресурси и разходите. А ако не го направим, просто няма да можем да се наложим. Ако обсъдим тези теми последователно една след друга, ще отслабим позицията си. Единствено, ако ги обсъждаме едновременно в рамките на преговорите, ще имаме възможност да отстояваме становището си. Второ, предложенията трябва действително да бъдат изготвени от комисията, но доколкото разбрах казаното от колегата Рюбих, не трябва да ни предлагат фиктивни собствени средства. Обмислят се много възможности за потенциални източници на подобни средства свързани с данъка върху финансовите транзакции, фонда за финансова стабилност, трябва да се предложат реално осъществими альтернативи. Трето, не бива да фаворизираме изцяло собствените средства. Аз лично съм за собствените средства. Виждате, че с времето мога да променям позициите си, мога да се развивам но бих ви призовал, ако се обявим за собствените средства, да се въведе един стабилен данък. Не бива да се въвежда данък, който да е колеблив, в който да настъпват промени в размера му. В такъв случай трябва да се запитаме какво ще правим в времена, когато размерът му не е толкова висок. Ще трябва да се вземе кредит. Ще последва още една такава година, в която размерът на данъка ще е нисък. Отново ще ни се наложи да вземем кредит. До какво ще доведе всичко това? Германия, например, не трябва да взема нови кредити. Би трябвало и Европейският съюз да последва този пример. Благодаря, господин председател. В комисията ЕКОН се проведе първи дебат по отношение на ДФР. Данъка има различни позиции, но мисля, че мнозинството в парламента ще е за. Имаше въпроси към комисията, на които комисията не даде отговор. Въпроса не е дали всички държави ще се включат. Е, въпроса беше ако Франция и Германия, например, сами искат да въведат този данък, могат ли да го направят според предложението на комисията. Защото, например, френския пенсионен фонд ще трябва да прави а, и да плаща данъци върху транзакции, които се извършват в Лондон. И как ще се нареди на лондонските банки пък да се отчитат пред френските данъчни власти. Така че много такива въпроси имаше. Аз попитах комисията дали всички страни попитах комисията дали ако всички страни приемат този данък, дали той ще е достатъчен като собствен ресурс. И комисията каза не. Ако ще го приемаме като собствен ресурс, обаче всички държави членки трябва да го приемат. Аз ще дам становище в комисията ЕКОН по отношение на данъка върху финансовите транзакции. Предложението на комисията е последователно и ако то се приема от всички, данък върху финансовите транзакции ще се счита за собствен ресурс, тъй като е част от предложението на комисията. Но ако не го приемат всички държави членки, това не може да стане. Освен това, се чудя дали не би трябвало да изменим директивата, според което ако всички 27 държави членки приемат този данък, и естествено трябва да има единодушие, то тогава този данък трябва да се използва като собствен ресурс. Значи, ако всички държави членки кажат да, той трябва да се използва като собствен ресурс. Аз знам обаче, че има редица държави членки, които са против, включително и моята страна. Датското социал-демократическо правителство казва, че ако данък не е световен, то няма да подкрепи този данък. Така че е много-много несигурно дали този данък е нещо възможно на практика. Е, un commentaire personnel. Един малък личен персонал е, коментар преди Жан Лук да приключи. Мисля, че така както се каза от почти всички оратори, ще подчертая това, което е много важно. Трябва да вървим с правилното темпо. По собствените ресурси, по-специално, топката е в полето на съвета. И ние няма какво да спечелим, ако вървим по-бързо от съвета. Според мен, за това точно говоря преди Жан-Люк, не можем да спечелим, ако изразим още от сега скептичност по това, което се прави в съвета в момента. Още повече, че точно както каза Жан Люк, всички държави приеха да работят конкретно на основата на предложението на комисията. 27-те държави. Някои казаха наистина, че имат резерви, че са скептични, дори някои министри заявиха публично враждебността си и но все пак са около масата. И ако се окаже по определен данък, нов данък, да речем, ако облагаме финансовите сделки, държавата, която ще бъде пряко засегната със сигурност е Великобритания заради лондонското сити, но държави като Германия, например, производител на въглища, също може да бъде по-засегната от други държави. Но в този случай могат съответно да се предвидят някакви приспособявания, за да се отчете спецификата на определените държави. Това сме го правили, че в миналото за единствения собствен ресурс, който в момента продължава да живее, а именно митото. Продукти, които идват отвън и които са на пазара, на общностния пазар – е, влизат през Антверпен и Роттердам. И това се отчита. И това знаем да го правим. Така че е възможно за някои държави, които евентуално от някакъв е, културен рефлекс да го нарека и други, които от, чисто тактически причини започват вече с е, заявлението, че не са съгласни, но все пак остават около масата и около преговорите, може би накрая ще могат да бъдат убедени. Аз за това не съм скептичен. Мисля, че и тактически практически погледнато ще бъде погрешно да сме скептични. А освен това, дори и по същество на този етап, мисля, че е прекалено рано да изразявам такъв скептицизъм. Това е. Жан-Люк сега. Благодаря ви, господин председател. Аз споделям вашия подход. Мисля за сега, че посланието на парламента и не след обед, именно в контактната група ще трябва да се повтори това послание, а именно, че ние не приемаме двете части да бъдат разделени, че дискусията трябва да охваща и двете части. При все това има две конкретни бележки, които ми се иска да направя. Да, действително, така както каза и Рубих, ДДС трябва да бъде запазен предпазен, естествено, защото приноса от настоящия ДДС не е приемлив за а, държавите, но това трябва да се поправи с избирането на нова нататъчна основа, защото в крайна сметка всички собствени ресурси се основават на създаването на нова ДДС. Освен това съм напълно съгласен, че собствените ресурси трябва да бъдат е, поне до някъде стабилни, защото иначе бюджета ни ще бъде нестабилен. И в доклада на Ламасур това беше един от критериите за избор на собствени ресурси. В крайна сметка много се радвам на подкрепата на този подход. Мисля, че наистина трябва да подкрепим комисията. Трябва още от сега да излъчим сигнали, но по-скоро неофициални сигнали пред комисията. А именно, че ако един от данъка, който се предлага от комисията, се блокира и няма да може да послужи, комисията трябва да е готова с альтернативни предложения. Но още веднъж казвам, комисията именно трябва да ги представи тези альтернативни решения, а ние да я подкрепим, защото в случая процедурата е наистина прекалено деликатна за да представяме ние инициативи, защото наистина дебатите в един момент могат да бъдат спрени. Добре, благодаря, Жан-Люк. Ето това е информацията по дискусиите по собствените ресурси. Ще продължим тези дискусии не след обед в присъствието на комисаря, включително и по самите ресурси, защото докладчика ни казва, че трябва да се възползваме от този повод, за да зададем въпроса на комисаря. Значи ще говорим и за двете части, и за а, разходите с а, Раймер и с Ивайло. Така, сега ви предлагам да преминем към гласуване, така както бяхме предвидели. Тоест, точка 18 Госпожа Вертман ни предлага доклад за становище по регламент за изменение на статута на Съда на Европейския съюз. Може би, госпожа Вертман, бихте могли да ни направите едно кратко обобщение преди гласуването. Господин председател, скъпи колеги, всички сме запознати с темата. Вече веднъж съм говорила по нея. Съдът на Европейския съюз предлага промени в статута си с цел повишаване ефективността на работата му. Две са точките, които са важни. Първо, съдът иска да се въведе длъжност заместник-председател. Второ, следва да се увеличи броят на членовете на съдебния състав на 12. Вече съм изложила своите аргументи в измененията си. Предлагам да ги приемем днес. Не са внесени предложения за изменение. Даяна Уолис е докладчик във водещата комисия, комисията по правни въпроси. В края на месеца тя ще напусне парламента. Това ще отложи приемането на становището в нейната парламентарна комисия. Въпреки това, с секретарията се договорих за това да изместим напред във времето гласуването, тъй като не предполагам, че ще настъпят някакви промени в позицията ни. Още веднъж ви призовавам да приемете предложения от мен текст. Благодаря на колегите за конструктивната подкрепа. Сърдечно благодаря и на секретарията за професионализма и подкрепата. Благодаря, госпожо докладчик. Секретарията оценява високо вашите благодарности. Няма желащи да вземат думата, така че предлагам да се гласува доклада на госпожа Вертман. Няма изменения, така че Блоково за, против, един, двама, въздържали се. И така докладът се приема с убедително мнозинство. Поздравления за докладчика. Днес няма много гласувания. Следващото гласуване се предлага от Жозе Мануел Фернандес по бюджета на Сметната палата. Благодаря, господин председателю. Няма правни последици. Става въпрос за член 47 от финансовия регламент. Няма никакво съмнение в правното съмне... Е, основание. Няма никакви проблеми е, във връзка с някакви промени. Става въпрос за едно просто изменение по две длъжности на асистенти. И става въпрос за възнагражденията за тези длъжности, които са еднакви, така че просто няма нищо особено по този доклад. Ако няма възражение също това преобразуване на позиции, проблемът ще се уреди. Така иначе вече сме подали необходимата информация – по предложението. Предложението ни е познато, така че ако никой не се противопоставя и понеже няма никакви особени проблеми, мисля, че можем наистина да приемем това предложение и това изменение на позиции. Благодаря, господин докладчик. Казват ми, че има представител от администрацията на Сметната палата, господин Родригес. Ако искате да отговорите на въпросите на нашия докладчик, заповядайте. Е, Благодаря ви, господин председател. Ако добре разбрах, въпросът на докладчика е, засяга малко повече подробности по тези позиции. Както знаете, Сметната палата провежда политика за това да прехвърля възможно най-много административни позиции в е, специфични позиции. Тук става въпрос за две лица, които излязоха в пенсия предварително в края на 2011 година. За това Сметната палата иска вашето съгласие да могат тези две места да бъдат преобразувани. Благодаря ви. Благодаря и сега във връзка с тези изяснения. Господин докладчик, вие ни съветвате да гласуваме това преобразуване, така ли? Кой е за преобразуването? Благодаря ви. Против? Никой. Въздържали се. Приема се единодушно поздравления на докладчика и на Сметната палата. И така изчерпахме дневния ред за сутрешното заседание. Благодаря ви. Ще продължим в същата зала днес след обед, без кафе, в 15 часа, с комисаря. И припомням на членовете на делегацията по многогодишната финансова рамка, че ще участваме под председателството на председателя Шуц в работната група в 14 часа. Закривам заседанието.